И така, приключихме с едноминутните изказвания. Имаме две съобщения. Амир Башия ще бъде член на Комисията по външни работи. Това е искане от групата на европейските консерватори и реформатори и господин